11.30 часа. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. А, именно устен въпрос към Комисията за регионална държавна помощ. Много моля автора на въпроса Госпожа Хубнар. Председател съм на комисия, която е, зададе този въпрос, така че се изказвам от името на тази комисия. Решение, резолюцията от 17 януари тази година бе отправено искане за асоцииране на предложенията за регионалната помощ и пак ще бъда много кратка, тъй като това е един устен въпрос, който е много добре познат на комисаря Алмуния. Ще се спра само на това, което притеснява тук Европейския парламент и по-конкретно ресорните комисии. 2014-2020 трябва да одобрим регионалната политика и когато влязат в сила насоките за регионалната помощ, ние трябва да имаме максимално съответствие инвестициите в конкурентоспособността и ние се притесняваме за тези нови правила. Чудим се дали това е най-доброто време за такива предложения и социално-економически, и политически. да, сега ли му е времето да ограничаваме обхвата на държавната помощ? Дали това ще ограничи инвестициите и растежа в регионите? които преминават към по-развитите категории. Ние очакваме от комисията да вземе предвид положението на економиките, които бяха много силно засегнати от кризата и а, е, по линия на регионалната политика средствата а, е, се явяват единствените, които могат да им помогнат. Влушава се положението, то не е отразено в данните за периода 2008-2010 година. Тези данни ще са базисни за комисията, когато тя разработва предложението. В средносрочен план трябва да бъдат взети предвид всички тези условности, така че моят въпрос към комисията е защо комисията не предлага кра... окончателна данна за прегледа оставя този вариант доста отворен и се притесняваме от подхода на комисията защото се вземат предвид най-вече градските е, зони, докато други зони изостават. Е необходимо да има добре балансирани мерки за е, преход. Комисията за регионално развитие участва в тази е, процедура по линия на политиката за сближаване и е важно комисията да продължи да води диалог с нас, за да изясним всички а, въпросителни и за да се избегнат нежелателните последици от тези насоки. Необходимо е по-нататъчно сътрудничество и бих искала да наблегна на значението на тясното сътрудничество между всички комисари, особено комисаря Хан и комисаря Алмуния. Защото според нас този вид сътрудничество би могло да допринесе за по-реалистични насоки, насоки, чрез които по-добре да освоим средствата по регионалната политика и да избегнем а, спада в а, заетостта в Европа. Благодаря. Благодаря. А сега се каже добре е дошъл на комисарата Алмуня и ще го помоля а, да вземе думата от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Хюбнер, мой бивш колежка в комисията. Благодаря за това, че повдигате този въпрос за обсъждане в Европейският парламент. Знам, че не ви сте отговорна за това, че този въпрос се обсъжда в 10 часа вечерта, но винаги, когато е, повдигате въпрос, винаги съм готов да обсъждам повдигнатите въпроси, готов съм да обсъждам този въпрос в комитет, Комисията по регионалното развитие. Може да обсъждаме този въпрос и с Европейската комисия, може да проведем и политически, ще проведем политически дебат в колегиума на комисарите, Разговаряли сме с Комитета на регионите, с ЕКОСОК. А, също така съм, имал съм срещи с двустранни и многостранни, с представители на регионите, на страните членки. Ще участвам в, в разговори по този въпрос в някои от националните парламенти. А, така че с радост ще обсъждам в по-големи подробности и в вашата парламентарна комисия, пък и другаде всички тези проблеми. Опитваме се така да правим с всички наши инициативи. Изпратихме първият проект за документа на парламента. Очакваме парламента, заедно с всички заинтересовани страни, да участва в неговото обсъждане, но ние специално внимание обръщаме на мненията на парламента. Това ни дава възможност да усъвършенстваме първоначалният проект на документа. Смятам, че подобно усъвършенстване и до последния момент ще бъде възможно. Както казах, е, е, ще представя окончателното предложение на колегиума на комисията защото страните членки и регионите поискаха от комисията да им бъде дадено достатъчно време за прилагане на насоките преди е, началото на едната година. в много опитваме се да установим дали е, е възможно тези насоки да влезат в сила от 1 януари до година, ако не, ще, това ще трябва да стане през първите месеци на 2014 година. Това зависи от редица фактори. Но един важен аспект, който вие споменахте, е да се осигури последователност между а, насоките за регионалната а, помощ а също и регионалното прилагане на структурните и кохезионните фондове. Това съвсем не значи, е, че критериите е, за различните части на Съюза трябва да бъдат е, еднакви. Целта на тези насоки е да осигурят помощ за определени инвеститори в определени региони. Целите на този инструмент съвсем не са идентични с целите на структурните фондове. Има прилики, но има и отлики и с колегата Хан и всички, е, с които работихме заедно. Обсъждахме е, е, насоките за регионалната помощ. Смятаме, че тези насоки са особено важни. Вие споменахте две или три, е, два или три въпроса по-конкретно, които, на които искам да се спра. Първо, обхват, обхват населението, което ще бъде обхванато. В предишните насоки бяхме намалили този обхват, а сега става дума за 45% от населението. Преди ставаше дума за 42%, а сега такава помощ ще бъде, съвместима помощ ще бъде осигурявана 45% от населението. Трябва да вземем, вземем предвид особеното положение на страни, които са много сериозно засегнати от кризата, такива като Гърция и Кипър. Може би, в крайна сметка, броя на обхванатото население ще бъде и процента на обхванатите ще бъде и по-висок, но това не е нещо, което трябва да ни тревожи. Второ, интензивността на помощта. Верно е, че с изключение на най-бедните райони, във всички други случаи, когато става дума за помощ, ние предлагаме по-ниска интензивност. По... Защо? По две причини. Първо, защото като вземем предвид положението в целият Европейски съюз, разликите между неговите региони се намаля, намаляват в сравнение с предишните стратегии за териториално сближаване, регионална помощ, инвестиции и така нататък, установяваме, че разликите между регионите вече не са така големи. Те продължават да намаляват, а това трябва да се вземе предвид. Втората причина обаче е по-важна. Имаме увелич... нарастване на разликите в бюджетните възможности на страните членки. които трябва да осигуряват субсидии за инвестиране. Ако имаме една и съща интензивност на, помощ, на помощта, оказваната помощ, както преди кризата, когато фискалните възможности бяха по-равномерно разпределени между страните членки, ако запазиме значи, предварително по-раншата интензивност, ще създадем е, е, инструмент, който няма да отчита регионалните разнообразия, защото само тези, които имат много силен фиск, много е, силни, големи бюджетни възможности, ще получават такава помощ. Анализирахме това положение и смятам, че това е така много сериозен довод в полза на направеното предложение. Нашият опит показва, че част от помощта, която се дава, по този начин през миналото няма а, стимулиращ ефект. Тази помощ а, не стимулира допълнителни е, е инвестиционни а, вълни. А, това са пари обаче, които се дават на инвеститорите, които във, във всеки случай биха инвестирали в съответната област е, е, по същия начин. Значи това е едно, като има предвид трудното състояние на бюджетно състояние на много от страните членки, не само сега, това ще продължи и през още няколко години, а за периода на действие на тези насоки. И сега накрая. Споменахте междинен преглед, напълно съм съгласен с вас, не си спомням сега точно как е включена тази възможност в сегашният вариант на насоките, но такъв междинен преглед, особено за периода 2014-2020, е абсолютно необходим подобен междинен преглед, е, особено като се има предвид различните, е, е, различията в страните членки на инвестициите на глава от населението и така нататък. сега минаваме към изказване от политическите групи. И сега, ако нямате нищо против, ще започнем по друг ред с господин Власък. Дами и панове. Господин председател, госпожи и господа, Осъвременяването на правилата за регионалната помощ, за съжаление, се осъществява на фона на не все още неприята политика за сближаване и по тази причина ние се излагаме на няколко риска. По конкретно по-тежко административно бреме, по-голяма бюрокрация, а също така и се по-големи разходи за държавите, за административните услуги, тъй като и държавите и регионите ще трябва да документират отпуснатите помощи и работата на предприятията. Наскоро имаше едно решение на Съда на Европейския съюз и подобни решения биха могли да означават, че инфраструктурата, която би могла да създаде приходи, ще трябва да бъде обект на различни уведомления, програмиране, срокове. Възниква и въпроса за това дали поетите ангажименти ще могат да бъдат изпълнявани. Ще има забава. Следователно, що се отнася до а, преценката. Страхувам се, че ще има едно по-голямо тежко административно бреме, което държавите няма да са готови да поемат. Сега господин Нисълрой има думата. Уважаеми колеги, комисарът каза, че вече е късно, но доколкото разбирам, не е прекалено късно за подобрения. В Комисията по регионално развитие – господин Власък започна да работи по доклад и предстои неговото гласуване. Във връзка с това искам да попитам за тези насоки, за които няма съпътстващо законодателство, но все пак е важно да има координация, нещо, което е много важно както за гражданите, така и за фирмите. Значи, казах вече, изготвяме доклад в Комисията по регионално развитие и през май предстои неговото гласуване. И имам чувството, че се разминаваме. Вие а, цитирате различни числа, различни референтни години, а някои от разликите са съвършено излишни. На второ място, в някои части на Европа има фирми с по повече от 250 служители, които обаче са изключени от помощта. Според мен обаче такмо това са предприятия, които са просто малко по-големи средни предприятия. Те са сред ускорителите на иновациите, а говорим за региони, за в които са необходими големи предприятия, за да може да има иновации и напредък. И гражданите няма да разберат, ако отидем и им кажем, че за тези предприятия няма помощи. Мисля, че е много добре, че вие реагирате така открито. Но следващият оратор, моля. Госпожа Клева. А, а, господин комисар, бихме искали да дойдете в нашата комисия по регионално развитие. Сега ще мина на родния си език. Надявам се, че а, а, направеното предложение ще има благотворен ефект. Но В запада Словения, където живее почти половината от населението на Словения, съгласно новите правила, те ще загубят незабавно почти всякаква възможност да получават помощ. Значи, а регионът е, сериозно зависи от държавна помощ. Над 1600 е, работни места са създадени чрез е, системата за държавна помощ. Така че необходимо е да се да, да има синергия между а, а, различните системи, които предлагат, а, които предлага Европейския съюз. Необходимо е, пред, така да се каже, предпазна мрежа. А, и, и такава предпазна мрежа трябва да се осигури през следващите 7 години. Сега господин Галагар. Благодаря, господин председателю. На първо място искам да благодаря на заместник-председателя за, на комисията, че е тук за този важен дебат за насоките за държавната помощ за периода 2014-2020 година. Заместник-председателят знае какво е моето мнение по въпроса. Провеждали сме срещи и тези въпроси са изключително важни. Става дума за обхвата на населението в Ирландия, тук никой не спомена Португалия и Гърция, както и моята собствена страна, която доста пострада. Разбира се, има други причини. Ще има ограничения в райони с тежка безработица и такива региони смятам, че ще загубят достъпа до нещо, което е жизненно важно. Помощите за по-големите предприятия, крайбрежието ще засегнат Ирландия. Ще се насър... Най- най-тежко засегнат ще бъде западната част на Ирландия, областите, в които се говори е, келтски. Аз преди години отговарях за тези региони. Необходимо е са тези средства, за да бъдат преодоляни различни проблеми, като географска отдалеченост и други, и е, дружества, които не могат да функционират в тези периферни е, и отдалечени райони. Те често са поделения на по-големи е, дружества, които имат а, е, оборот над 50 е, милиона трябва да бъдат отчетени конкретни обстоятелства, като енергийни инвестиции и би трябвало всички региони да имат достъп до тези средства, а не да бъдат затруднявани. И в заключение да се обърне повече внимание на растежа и на разширяването на дейността. Благодаря. Сега думата има госпожа Шрадер. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, колеги. Ние зелените изглежда, че сме единствената политическа група, която подкрепя комисията да предвиди щедри помощи за малките предприятия защото в момента, в който сме по-щедри в помощите си и предвиждаме подпомагане на конкурентоспособни предприятия, отваряме врати за а, туризма, за дотациите. Ако даден регион предлага по-добри е, помощи от държавата, предприятието просто ще отиде в него. По този начин регионите в Европейския съюз изпадат в нещо като състезание за финансово подпомагане – като предприятията просто могат да се местят от място на място, региони, където помощите са по-добри и печелят. Ето вижте какво стана с Nokia 2007 година. Затвори предприятието си в Бохум, което беше печеливчо, а то беше открито през 1999 година с държавна помощ и отидоха в Румъния, защото там помощите са по-високи. Но само след три години затвориха завода и там и накрая Nokia отиде в Азия. Като всеки път Европейския съюз плаща от фонда за е, преодоляване на глобализацията е, за хиляди уволнени работници. Затова поискахме от структурните фондове да има условия едно предприятие да, е, да поеме ангажимент поне 10 години да остане на мястото, където е получило подпомагането и апелираме към комисията да запише това в своето предложение. Дано ми отговорите положително, господин комисар. Uh, uh, for the blue card question to you, do you agree? мистер Нищер. Е, Питане за синя карта. Ik ben, ik ben verrast door de avalanche van opmerkingen naar grotere Удивен съм. Удивен съм от всичко това, което казахте за по-големите предприятията. Вие сама предложихте решението. Просто трябва да се създадат условия. А, за да условия и да се стандартизират критериите за преместване на предприятия. Смаян съм, че се противите на големите предприятия. Напротив, големите и малките заедно могат да породят иновации. Не сте ли съгласна? Отговорът? Големите фирми просто не се нуждаят от помощ ако има състезание за получаване на помощ, те просто ще се местят от регион в регион. Това го видяхме с очите си. Отново припомням примера с Nokia. Затова са ни необходими две неща. Първо, големите предприятия да са изключени от възможността за получаване на щедри помощи и за това ние зелените я подкрепяме. И на второ място и за по-бедните региони, където големите предприятия получават помощи, те трябва да поемат ангажимент за оставане там 10 години. Благодаря, господин Омаржин. Благодаря, господин комисар. Тези реформи, предлаганата реформа повдига много въпроси и не е приемлива за крайно от най-отдалечените райони а, които са по три начина засегнати. Първо, а, чрез а, намаляването, което се предвижда за всички региони. Второ, чрез намаляването а, на бонуса от 20 на 10 а, процента, като не се взима предвид а, сегашните а, економически трудности на тези региони. И по трети начин те са засегнати тъй като няма да бъде се помага на всички предприятия. Затова ние стигнахме до споразумение по този въпрос по време на триалога. Не би трябвало комисията да взима друго решение по този въпрос. Господин Алмуня, искам а, а, да кажа, че е много доб, добре дошло, че вие участвате в този дебат. Вашето участие ще внесе по-голяма яснота, че става дума за укрепване на политиката за конкурентоспособността за сметка на политиката на сближаване. Благодаря. А сега, господин Целер, имате две минути господин комисар, уважаеми колеги. Наред с структурните фондове, регионалните помощи са важен инструмент за е, укрепване на економическия капацитет на различните региони и подобряване на условията за живот там дискусията за структурните фондове трябва да се обвърже с дискусията за новата директива за подпомагането. Тъй като в регионите развитието протича по различен начин, ефективността на такива инструменти е изключително важно. Затова подкрепяме всички предложения за упростяване на процедурите за получаване на помощи. Добре би било обаче подпомаганите предприятия да бъдат насърчавани да останат на мястото, където са получили помощите. Такова нещо, госпожо Шройдер, вече се предвижда в регионите от категории Б и С имаше затруднения, които водеха до отрицателни резултати. 250 mitarbeitern oder 50 Millionen евро Umsatz ist Прекалено рестриктивни са някои от изискванията, които се предвиждат. Има региони в Германия, източна Германия, които не биха могли да спазят много от критериите и условията за представяне на документи, Цялото това бюрократично бреме едва ли е по силите на някои малки и средни предприятия, така че се надявам комисията да се съобрази с съветите на парламента в това отношение и благодаря на комисаря предварително, че ще дойде в нашата комисия. Благодаря. Има въпрос към вас. Приемате ли го? От госпожа Шредер. Благодаря. Колега Целер, интересуваме дали вашата политическа група също подкрепя предложението предложените 5 години в а, текста на комисията да бъдат повишени на 10. Ich bin hier nicht der Fraktion. Аз не съм говорител на политическата група, изказвам се от своя име. Ако питате мен лично, да, за 10 годишен ангажимент съм. На минута госпожа Каденбах. Уважаеми господин председател, господин комисар, предложението на коми... от предложението на комисията до голяма степен зависи в кои региони и в какъв размер ще има в бъдеще финансово подпомагане за фирмите. В сравнение с от останалите държави членки. Това предложение предвижда около 50% намаляване на досегашното подпомагане в Австрия, особено като се изключат големите предприятия. Аз идвам от Долна Австрия и трябва да ви кажа, че това драстично намаляване ще породи голямо недоволство. Напротив, ние настояваме, за да можем да провеждаме ефективна национална економическа а, политика и за сближаване нивото на развитие в отделните региони на Австрия, но това се отнася и за другите държави членки да се включат и големите предприятия, защото ако ако едно предприятие има 251 служители, то е един служител отгоре не може да бъде причина за отказ на подпомагане. Мистер Тойрер. Господин Тойрер, господин председател, господин комисар за либералите, е ясно като бял ден, че конкурентоспособността на регионите трябва да се насърчава, но по начин, такъв, че да не се опоручава конкуренцията. За това е добре, че вашето предложение има части, които гарантират лоялната конкуренция. Но някак си всичко е черно и бяло в предложението ви. Има гранични региони, които не са точно от едната или от другата категория. Освен това, класическата дефиниция за малко и средно предприятие е прекалено устаряла. Затова ви моля за повече гъвкавост в вашето предложение, особено по отношение на този брой 250. Също така обаче пред, се радваме, че комисията е готова да повиши тавана за подпомагане от 42 на 54%. Минута и половина, госпожа Дели. Господин комисар, въпросът за помощта за регионите е решаваща. Особено сега, когато по време на криза трябва да се борим с безработицата и да помогнем на економиката това, което се предлага, не отговаря на е, спецификата на регионите. Бяха споменати най-отдалечените региони, пък и други. Да, трябва да се изключи помощта за най-големите предприятия, които се изместват извън Европейския съюз. Трябва да бъдат подкрепени малките и средни предприятия, иновациите и местната економика. Трябва да се защитава клаузата е, срещу делокализацията, за да се предотврати социалния дъмпинг. Е, е, за десете години също сме съгласни. Помощта е за целта е да помогне на отварянето на работни места, а не тяхното намаляване трябва да се иска а, а, възстановяване на помощта в рамките на фонда за борба с а, а, глобализацията. А, значи нощта целта е да се помогне на териториалната и социално сближаване. Благодаря. Сега две минути на госпожа за госпожа е, Санче Смит. Благодаря, господин председател. Господин комисар, скъпи колеги, целта е ясна. Малко са публичните средства, те трябва да бъдат добре използвани и целенасочено използване. Обаче трябва да използваме друг подход, по-малко либерален, който отчита нуждите на предприятията и на регионите. В много страни членки економическата криза а, разкъса а, промишлената тъкан. А, и а, тази помощ е много важна. Тя не е за богатите райони, е за най- онези, които изпитват трудности, включително граничните, е, селско-стопанските, планинските, отдалечените райони. Необходима е достатъчна гъвкавост, за да се подпомогне тяхното економическо развитие. Ние защитихме е, е, създаването на междинни категории – от което да получат повече структурни фондове. Обаче в проекта на комисията картата на тези преходни райони не съвпада с регионите, които са най-онеправдани. Говори се за предприятия, които имат над 250 работници, да не им бъде оказвана помощ. Но помощта трябва да, бъде, да върви заедно с преустройството. В никакъв случай обаче не трябва да позволяваме изнасянето на предприятия извън Европейският съюз. Помощта трябва да бъде свързана с изискването, развитието да се прави на място, а не да се изнася производството извън. защото помощта за регионите е един от ключовите, една от ключовите възможности за насърчаване на растежа. Госпожа Миранда, благодаря господин председател, комисар Алмуния. Радвам се, че сте тук с нас днес, за да вземем предвид какво бих, до какво биха довели тези нови регламенти? Какви биха били рисковете? Политиката за сближаване е по-важна в днешно време предвид кризата и няма никакво съмнение, че сме притеснени от ограничаването на регионалната помощ за предприятия с 150 служители. Как е възможно това да бъде направено? 90% от компаниите в цяла Европа са малки и средни предприятия с по-малко от 50 служители. Притеснява ни също така и този въпрос с презграничните отношения и равнопоставеността на дружествата. Ограниченията на държавните помощи, също така изнасянето на предприятията другаде, остро засягат Галисия, например. Региона е, е беден предвид социал, социално-економическото положение, поради това, че младежите иммигрират и високата безработица. Така е в голяма част от е, Испания. Именно по тази причина трябва да бъдат взети предвид всички тези статистически данни. Следващия оратор е господин Олбрихт. Господин председател, Смятам, че най-важното предизвикателство в момента това е взаимното а, допълване на европейските политики. И колко, колкото до политиките за сближаване, когато Европейският парламент договаря регламентите, свързани с политиката за сближаване не е толкова важно за нас с коя генерална дирекция преговаряме. А, за нас а, важно е, че преговаряме с Европейската комисия. Необходимо е вътрешна последователност и непротиворечивост в подхода към политиката за сближаване между различните части на комисията и различни дирекции. В случая говорим за е, е, помощта за регионално развитие. След разговори с съвета стигнахме до заключение, че трябва да се допуска държавна помощ за насърчаване на иновациите, а също така за помощ за малките и средни предприятия. Обаче подходът трябва да бъде последователен. Ако нещо е разрешено на едно място, а друга де не, тогава ще се появят различия. Добре е комисията да обсъди този въпрос с комисията по регионално развитие. Господин Николеско. Смятам, че новите насоки за регионалните помощи са една стъпка към опростяване на правилата. Искам и да подчертая, че новите насоки правят препратка към економическа среда, която е различна от онази по предходния период. В член 107 се споменава условия, които трябва да, тълку... трябва да бъдат тълкувани в а, общностен аспект. Трябва да се вземат предвид предприятията, които, чието служители превишават максимално допустимия брой представителя на зелените тук засегна въпроса за МСП. Ние трябва да настояваме на това компаниите да останат да развиват дейност там, където са получили регионална помощ. Трябва да се отчетат и разликите между районите, примерно сълскостопанските, онези в е, които имаме трудни условия или пък планинските райони и засегнатите много от безработицата. Господин Тейшейра за минут половина има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Проектът за новите насоки за подпомагането на регионите би създал, ако стане реалност, би създал затруднения за много региони, например за Мадейра, финансовата дейност, застрахователната дейност. В това отношение предложението излиза далеч извън границите на това, което беше обичайно до сега и ще е, породи големи проблеми, особено за граничните региони. Естествено, че не можем да пренебрегнем и предложението на комисията от миналата година, според което регионалните помощи, е, т.е. при разпределянето на регионалните помощи трябваше да се вземат предвид най-вече а, граничните региони. А тук не виждаме никакво привилегироване на тези региони. При това знаем колко крещящи са техните потребности. Допълнителните разходи, които възникват от самия факт, че един регион е граничен, сами по себе си са доказателство за необходимостта от такава помощ новите правила ще се отрезят отрицателно на Мадейра, ще породят несигурност и дестабилизиране. Това положение не е приемливо. Господин Вебер. Господин председател, е господин комисар, искам да подчертая една особена тема. Проблемът на граничните региони, на които от едната страна ще има, които ще граничат от едната си страна с регион, който се подпомага, от другата с който не се подпомага и ще се разтвори е, една ножица от 25% между размера на помощите. Това ще са два региона, които са на 25 км е, разстояние. Не може така между тях. Просто трябва да е, гарантираме, че по никоя граница няма да има повече от 15% разлика между тавана на подпомагането на регионите. Искам да подчертая, че говорим за регионите, които, е, това са регионите, които са гръбнак на Европа. Примерно обединението на Германия не се реши в Берлин, а се реши именно от населението по границите и те понасят това обединение. На тях се отразява най-много. Нека да не им стоварваме повече тежести. Моля ви, господин комисар. Thank you very much, Mr. Weber. And there is a request. Uh, Благодаря. No. Благодаря, господин Вебер. Има синя карта? Не. Не, нещо не съм разбрал. И така преминаваме към спонтанни изказвания от залата. Ще започнем с господин Банки. Благодаря, господин председател. Новите правила на кохезионната политика между 2014 и 2020 година ще доведат до това, че шесте подпомагани региона в Унгария ще си останат в категория А. Това е много добре за унгарците. Надяваме се все пак, че именно благодарение на кохезионната политика и на мерките на унгарското правителство ситуацията в тези региони до 2020 година ще се подобри. Принципите на подпома... за подпомагане на комисията обаче трябва да се променят в положителна на на, да се променят в положителна насока. Например, в, в региона Комитат Пещ е категоризиран в категория С, но ние не можем да бъдем доволни от начина по който бе категоризиран той. Господин Луан cu toate că rolul ajutoarelor um, de stat regionale. Благодаря, господин председател. Въпреки, че ролята на регионалната помощ е ясна, когато става дума за привличане на инвестиции в победните райони, целта за запазване на конкурентоспособността води до преувеличени критерии по отношение на допустимостта. Защото а, тук се конкурират а, инвеститори от Европейския съюз и, и извън него. А сегашното положение а, създава пречки за нашите фирми. И в условията на кризата се е необходима нова стратегия, която взима предвид международната конкуренция и намаляване на а, критериите а, за допустимост за големите фирми. И тези а, изисквания трябва да се а, съгласуват с а, други европейски политики, промишлената политика и политиката за сближаване. Регионалната, регионалната помощ. Регионалната помощ трябва да помага за растежа в рамките на единния пазар, сега когато ресурсите са ограничени. Румъния проявява интерес към новите предложения на комисията. Дружествата, за търговските дружества, които са в затруднено положение, трябва да могат да получават държавна помощ. Няколко румънски фирми в, в петрохомическата и стоманодобивна промишленост изпитваха трудности и трябваше да уволнат много работници. Смятам, че страните членки трябва по-ефективно да използват своите бюджетни средства. Държавната помощ трябва да се насочва към фирмите, които а, ще помогнат за а, растежа и намалят безработицата. До края на годината правителството на Унгария възнамерява да промени административното разделяне на страната, а не разполагаме с достатъчно данни за това. Съмнявам се обаче, че тези региони, които бяха определени преди 15 година некомпетентно, сега, ако се прерайонира страната, едва ли ще се подобри капацитета им. Важното е да се работи ефективно териториалното преустройство на една държава трябва да се прави в името на ефективността. Нека и Европейската комисия да изрази своето мнение по този въпрос. Не смятам, че преди категоризацията на регионите трябва да... Едни правителства трябва да се съобразяват със своите поддръжници в районите. По-важно е регионите да са традиционни. Pe fondul crizei actuale, revizuirea orientărilor... Благодаря. Предвид сегашната економическа криза при разглеждането на насоките за периода 2014-2020 би могло да изиграе решаваща роля, но новите насоки би трябвало да създават условия за усъвременяване на разпределенето на средствата чрез упростени процедури и ограничаването на рисковете за економически проблеми проблеми. Нужно е да има правилни ограничения за региони, изправени пред е, трудности. Всъщност това са регионите, които се нуждаят от е, помощ. Необходимо е да обърнем внимание и за изнасянето на економическа дейност и мощности от един регион в друг и извън ЕСЕ. В същото време е необходимо да има приемственост между регионалната помощ и политиката за сближаване за периода до 2020 година и да обърнем внимание на иновациите, научните и изследователската дейност. Моето правителство съкръщава средствата за иновации в момента. Продължаваме дебата с някои е, промени. Госпожа Каденбах вече бе взела думата, но сега има възможност също. Извинете, просто една минута не достига. Има едно последно изречение, което е много важно. Колегата Целер също го каза. Ножицата в насърчаването финансовото на всички подпомагани региони не трябва да надвишава 15%. Уважаеми господин Алмуня, нека да запомним това. Uh, Благодаря. И сега време е да приключваме този дебат. Е, ще помоля господин комисара Алмуня да направи заключително изказване по него. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички дами и господа депутати, които участваха в този дебат. Отбелязах си е, редица идеи, е, много предложения. Надали ще мога да отговоря на всички зададени въпроси но нека съвсем набързо се опитам да спомена някой от тях. Опростяването. Това е, е новото поколение насоки и нещата ще бъдат упростени. Ще се намали бюрокрацията, ще увеличиме блоковите изключения и също времено ще анализираме всеки случай по-отделно ще видим къде има пропорционалност, къде а, пазарът не работи и как да можем да решим проблемите на пазара с цел увеличаване на растежа. И мисля, че всички сме съгласни по това. Разбира се, ще бъда особено, ще бъда много доволен да обсъдя в по-големи подробности тези въпроси с членовете на Комисията по регионално развитие. Беше споменат проблема на Словения. Ще обсъжда този въпрос с словенските власти. Не се безпокойте, въпросът ще бъде решен. Въпросът за големите фирми. А това е един от въпросите, който се обсъжда. променихме по-сток подхода към големите фирми, така наречените а региони под 75% от средното, е, средния доход е, на глава от населението за Европейския съюз. Отначало смятахме, че е, големите фирми в регионите С, където този процент е над 75%, могат да получават помощ, ако отговарят на секторните насоки по отношение на научното изследователската дейност, енергет, енергетиката, опазване на околната среда и така нататък. И тъй като тези инвестиции трябва да подпомогнат съответният регион. Разбира се, не става дума да инвестираме в Лондон, Брюксел или Люксембург. Продължавам да получавам мнение по този въпрос. Разговарял съм с някои от онези, които се интересуват от този въпрос и разглеждаме възможността да отворим, да направим, отворим възможност помощ да бъде давана на инвеститори, големи големи фирми, които инвестират в С региони, които иначе не, не, не, не, няма да бъдат включени в, в секторните насоки. А, разбира се, стига тези инвестиции да се очака да доведат до ясни положителни резултати. Разглеждаме различни възможности. Едната възможност е а, а, примерно да се осигуряват такива инвестиции, ако, е, явно, ако стимулите са ясно изразени, е, които е, са резултат от тях. Съгласен съм с всички от вас, които споменаха малките и средни предприятия, защото тази помощ, от тази помощ най-голяма полза ще имат малките и средни предприятия. Те ще бъдат стимулирани. Особено тук става дума когато става дума за нови инициативи. По дефиниция, новите инициативи а, започват като малки инициативи. Когато са успешни, те стават и по-големи. това е а, моето становище. Казах, не изключвам а, извест, допускане на помощ за някои големи предприятия, при условия много строго определени но пак ще кажа, създаваме ни рамки или усъвременяваме, актуализираме съществуващите рамки, защото искаме да стимулираме малките и средни предприятия и инвеститори, които създават нови дейности, а не само прехвърлят дейности от една част на Европейския съюз в друга. Затова отбелязах много внимателно всички забележки, които се отнасяха до а, възможното удължаване на срокът от 5 на 10 години. Срокът, в който ще е забранено изнасянето на предприятия, които са получили а, държавна помощ. We will uh, continue to analyze this. I don't understand why some of you... не разбрах защо някой от вас а, а, спомених, споменаха най-отдалечените райони и че те ще ли да пострадат от пред, на, сега тези предложения. му напротив, те са най-благоприятствани, най-благоприятствани. И в новият вариант на текста няма никакви промени, които да засегнат тези най-отдалечени райони. Те ще бъдат включени в насоките. Граничните региони, за тях ще бъде последното, което ще кажа. Имаме гранични райони в най, някои от най-високо индустриализираните страни членки. Но това са региони, които граничат с друга страна членка, където има висок интензитет. И тези 15%, за които споменахте, това, е, те са включени в нашето предложение. Включени сме, повярвайте ми, познавам, познаваме това, което предлагаме много добре. Но 15% са включени в нашето предложение. В някои случаи, поради разликите в интензитета на помощта, ще бъде различен. А, но тук една оговорка трябва да направя. А, властите в съответните страни трябва да включат тези гранични райони в съответните национални карти. Аз вярвам в принципа за субсидиарност. И съвсем не мисля, че една генерална дирекция или един комисар в Брюксел трябва да решава всички проблеми на регионите и подрегионите. Съответните власти в Германия, Австрия или която и да е страна членка трябва да решават една голяма част от въпросите. В момента, доколкото си спомням, има 9 страни членки, които използват тази възможност, когато разработват националните си карти, е, да включат тези гранични райони в тях. Федералните власти е, в Германия или в Австрия, ако те решат да да направят това, тогава най-голямата разлика би била 15%, в някои случаи дори и по-ниска. Благодаря. Благодаря, господин комисар. И с това а, приключваме този дебат. Следващото заседание ще бъде утре, сряда, 17 април от 9 часа сутринта и след обед от 3.